параграф 2 от правилника получих от комисията ФАМ искане за консултация на Економически и социален комитет с оглед на подготовката на доклад по собствена инициатива за положението и правата на жените с увреждания. Ако в рамките на 24 часа никоя политическа група или брой депутати, които са достигнали определения прак, и искането ще се счита за прието, в противен случай ще се подложи на гласуване. Искам да ви информирам, че в сряда ще подпишем